bitte. Уважаеми господин президент, уважаеми господин Плевнелиев, добре дошъл в Европейския парламент. За нас е голяма чест, че днес сте сред нас. Продължаване продължение на много години вие поддържате тясна връзка с европейските институции. Вие сте особено важна страна членка, вече през последните две години, заради огромния мигрантски подход. Вашата страна е подложена на големи предизвикателства. Така че, господин Плевналив, за нас днес е чест, че ще говорите пред парламента. Имате думата. Mr. President, Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи приятели, за мен е чест да се обърна към вас днес в качеството си на президент на Република България. За мен е чест да говоря тук в сърцето на европейската демокрация. Аз съм един горд проевропейски президент на проевропейски народ. Ние българите се гордеем с това, че сме котва на стабилността и мотор на положителното развитие в Юго-Источна Европа. Наш общ дълг е да защитаваме европейските ценности на мира, свободата, демокрацията, правата на човека, върховенството на закона и солидарността. Наша обща кауза е творчеството. Ние трябва да творим и създаваме история с един проект за Европа, която е обединена която живее в просперитет и мир. Но мира и свободата днес са подложени на изпитание. Най-сериозните проблеми на сигурността от края на Втората световна война виждаме основни разногласия между световните и регионални сили, поставят се под въпрос националните граници, международните принципи, виждаме една много по-сложна международна система и всъщност световните и регионални институции се оказват неспособни да предотвратят или разрешат тези рекорден брой конфликти. По много места бушува война, терор, държавите и институциите се разпадат, днес в Европа ние разбираме, че това, което се случва в Близкия изток или Африка, се отразява пряко на нашия живот. Днес границите се връщат, поколението, което разруши Берлинската стена, сега гради нови стени в самото сърце на Европа. Да, Балансът е изгубен и ще ни трябва време, докато стигнем отново до баланс. Виждаме нестабилни региони, небезопасни граници, притеснени граждани, тероризма се надига и във всеки момент, по всяко място на света е възможно да има терористичен атентат. Никой не е предпазен, никой не е в безопасност. Днес балансът на силите се измества и се променя. На конференцията за сигурност в Мюнхен руския премьер за първи път говори и за времето на студената война. Той каза, че сега има нова студена война. Аз се надявам да не навлизаме в нова студена война. Не мисля, че това е нова студена война. По-скоро ние сме в един студен мир. Преди две години на конференцията за сигурност в Мюнхен, аз посочих, че Европа навлиза в един нов период. Украинската криза промени всичко. Ние навлизаме в нов етап на развитие, който аз наричам време на студения мир. Това е мир, защото никой не иска война но студен мир, защото се използва конфронтация и методи от времето на студената война, пропагандни войни, кибератаки, хибридни войни. Да не говорим, че някои страни, тъй да се каже, се вледениха, дестабилизираха и отслабиха заради замразените конфликти. Руският президент често говори за нов баланс на силите в света, със сфери на влияние на великите сили – Нима отново се придвижваме към една конференция от Ялта. Ако Западът го позволи, това би бил исторически срам. We need to stand up. Ние трябва да проявим характер, да се изправим и да защитим нашата визия и нашия проект за Европа. Живеем в трудни времена защото световните и регионални лидери показват, че имат различен подход, различни цели в политиката, но каузата на мъдрата политика е да модернизира, да образова, да използва дипломацията, а не войната. Но ако нямаш кауза, тогава разбира се, ти трябва война, трябва ти удобен враг, защото е лесно да се дестабилизира много лесно могъщите съседи могат да провалят държавите до тях, но разпадналите се общества могат да се възстановят единствено от хората, не от великите сили. Реда лесно се разваля, но трудно се възстановява, а за съжаление точно това виждаме в някои части на Европа. Целта на мъдрата политика не бива да бъде създаване на замразени конфликти или завладяване на територията на съседа – не е мъдро през 21 век да се придвижват границите. Трябва да се мисли отвъд границите. Целта трябва да бъде да образоваш нацията си, да създаваш просперитет, благоденствие, да помагаш на гражданите, да създаваш свободни и толерантни общества – не искаме да се връщаме към времената, когато великите сили си разпределяха сфери на влияние. Не може политическите интереси да разделят държавите и да променят териториите на суверени държави. Това, което се случи в Украина, ни напомня горчивата истина, че постиженията на прогресивното човечество не са даденост. Не искаме отново война в Европа, но за съжаление в Европа има война и тя се случва в Украина. За мен Крим е Украина, а Украина е Европа. And I consider мисля, че отпадането на визите за украинските граждани е важна и неотложна стъпка в подкрепа на Украина, за да може украинския народ да се чувства добре дошъл и подкрепен от европейците. Миналото не се познава. Уроците на историята не бяха научени и това продължава да хвърля сянка върху бъдещето ни – не бива да даваме шанс на популистите да експлуатират незнанието и забравата, така че да променят миналото както им харесва. Аз приветствам създаването на Европейски дом на историята, защото паметта на за трагичното минало трябва да бъде пазена и предавана на бъдещите поколения. Също така на младите трябва да предадем най-важния урок Мирът не е неизменна даденост. Всеки един от нас трябва да го защитава. Като мирът не означава просто да няма война, мирът означава права на човека и върховенство на закона. Всеки млад европеец трябва да може да види как и къде са се водили битки като тези в Вердун или в Дойран, трябва да разбере защо никога повече не бива да има война. Българският революционер Гоце Делчев мечтаеше за един бъдещ свят, в които нациите никога няма да воюват и ще се съревновават единствено в културата, науката и знанията – през Европа на 20, през 21 век. В Европа разнокласията трябва да се решават в парламентите, а не на бойните полета. И Европейския интеграционен проект превръща тази мечта в реалност. Разбира се, Европа не може да бъде остров на стабилността в океана на световна нестабилност. Европейския съюз е изправен пред рекорден брой кризи, има и допълнителни кризи, като възможното излизане на Великобритания, надигането на националистите и популистите, миграцията. Не може Европа да изпада в мора на криза, криза на липса на солидарност и липса на ценности. Независимо дали говорим за миграциите или санкциите, относно Русия. Ние трябва да бъдем единни. Ние сме семейство и семействата се подкрепят в тежки моменти. Като всеки член на семейството трябва да допринася, да разрешава проблемите, а не да ги задълбочава. България е справа. България може да се гордее, защото винаги е част от европейското решение, винаги постъпва солидарно и отговорно. Европейският съюз е много важен. Той има огромна политическа легитимност, тъй като се водят мирни дискусии, по този начин се решават разногласията. Освен това, ние споделяме основни права, основни правила. Има безпредседентно ниво на сътрудничество между 28-те държави членки. Европейския съюз е един уникален по рода си проект за мир. Тук всяка държава е важна. Е, нито една не е в периферията или подчинена. Проблемите на миграцията, тероризма, климата, економическите кризи, всичко това надхвърля границите ни и сътрудничеството вече не е въпрос на избор, а на необходимост. Виждаме хаоса близо до нашите граници, провалените държави, замразените конфликти престъпни брутални интереси, трафиканти на хора, които се играят с човешкия живот. Затова операциите на НАТО и Фронтекс са навремени, те са справедливи, да се помага на хората, чието живот е в опасност, е всеобща ценност, но е много важно да се прави разграничение между тези, които искат да спасят живота си и мигрантите, които търсят по-добри економически перспективи. Днес бежанската криза е важна за Европа, защото тя може да я промени политически, економически и социално. <clears throat> Разпалват се обаче стари връжди, като популизма, национализма, разделението. Освен това, има огромна нужда да се работи за по-добро вземане на решения и всяка държава трябва да прояви солидарност и отговорност. България е показвала, че може да бъде лоялен партньор и в добри и в лоши времена. Ние всъщност сме най-лесният и пряк път от кризисните зони към Западна Европа. България защитава външните граници на Европейския съюз професионално и ефективно. Ние следваме нормите на Дъблин и Шенген, проявяваме солидарност с всички бежанци, оказваме хуманитарен статут на тези, които изпълняват критериите. България изпълнява своите отговорности и задължения и трябва да бъде третирана равноправно, да се присъедини към шенгенското пространство възможно най-бързо в името на европейската политика на сигурност. България подкрепя създаването на схема за солидарност, която да позволи справедливото разпределение и презаселване на бежанци във всички държави членки. Като действащ председател на процеса на сътрудничество в Юго-Источна Европа, мога да кажа, че България излезе със съвместна декларация по миграцията. Е, в нея сигурността и миграцията се разглеждат като приоритети за региона. Балканите са на предна линия в тази защита на Европа и мисля, че те трябва да са и начало на стабилността и благоденствието, толерантността и мирното съжителство на различни религии и етнически мълцинства. Като български президент ще кажа, ние искаме границите да отпаднат, а не да бъдат местени. Ние искаме да сме приятели с всички, защото всеки може и трябва да допринесе за мира и стабилността. Близкото сътрудничество в миграцията, борбата срещу радикализацията, екстремизма и тероризма, всичко това показва, че Европейския съюз и Балканите трябва да работят заедно. Освен това, процеса на европейска интеграция е исторически шанс за Западните Балкани да загърбят тежкото наследство на връжди, националистически доктрини, довели до зверства. Те трябва да се загърбят. Сега е много важно да се развиват добри съседски отношения. Това е важно за политиката на разширяване и виждаме, че страните, които се стремят към разширяването, са прегърнали европейските основни ценности. България има много важна роля в тази връзка. Ние подкрепяме регионалното сътрудничество, работата за помирение, за връзките между нас. Мината седмица в София се проведе срещата на върха на процеса на сътрудничество в Юго-Источна Европа, много успешна и това е формата, на който се чува автентичния глас на региона. Скъпи приятели, трябва да се сплотим, да разработим общи стратегии, а не да изграждаме крепости за защита на късогледи национални интереси. Трябва да ангажираме лидерите от политическия, економическия, граждански сектор, но не само да се говори, а да се решават проблемите. С възхода на нови економически, демографски и политически сили – Виждаме необходимостта да затвърждаваме връзките с партньори, които споделят нашите ценности. Трансатлантическите отношения са много важни при тези викателства за нашия либерално-демократичен модел – Едно добро бъдеще за Европа означава и нов економически модел, който да отговори на новите предизвикателства и да се възползва от многото нови възможности. Новият економически модел на Европа трябва да е динамичен и отворен. Трябва да се възползваме от новите подходи и механизми. Не бива да се страхуваме от явления като економика на споделянето или електронната търговия. Не, трябва да ги приветстваме, да ги използваме продуктивно. Европа е необходимо да стане лидер на новата индустриална революция, на иновациите и цифровите технологии. Европа на бъдещето би трябвало да е Европа на предприемачите, технологиите и иновациите. Да, ние всички искаме една Европа, която е динамична, гъвкава, приспособяема Европа, която обединява и води. Но какво трябва да направим тук? На първо място превенция. Трябва да бъдем проактивни, да набелязваме и разпознаваме кризите рано и да излизаме от тях – Нека да бъдем и целенасочени, да си изберем един критичен момент и да намерим решението. Би трябвало също да бъдем и смели в политическите си решения. Точно това има нужда съюзът и днес, когато е трудно ние трябва да дадем повече власт на дипломацията, непрекъснато да преговаряме, а не да избираме военното действие, защото използването на оръжие означава, че нямаш аргументи. Трябва да препотвърдим, а не да предоговорим принципите на върховенство на закона, права на човека, свободите, териториалния интегритет, суверенитета. Да, ние сме изправени пред години на все повече опасности и несигурност, защото световният ред е по-нестабилен. Може би ще ни трябва наистина повече време достигането до този нов баланс в един нов многополярен свят. По време на преходния период ще трябва да изграждаме един регионален и световен ред чрез обединените си усилия, да насърчаваме институционалните реформи, дипломацията, принципите, да подкрепяме лидери, които разбират, че разногласията се решават по мирен път, а не чрез хибридни и пропагандни войни. Трябва да бъдем и твърди, защото ако не сме, само ще насърчим безотговорни лидери. Уважаеми приятели, европейските народи искат да живеят заедно. Историята показва, че без постоянни усилия ще загубим всичко, което сме спечелили до сега. Дебатите за миграцията, за Брексита, за популизма, за евроскептицизма потвърждават това заключение. Днес повече от всякога трябва да възвърнем доверието в виталността, в липсата на альтернатива на европейския проект. Трябва да разрушим трябва да разрушим съмненията на европейците. Днес имаме повече въпроси от отговори. Нашите граждани искат сигурност в един все по-несигурен свят. Те се питат как може да живеем в хармония с нашите съседи. Балансът между права и отговорности в европейските общества е част от отговора. Ние трябва да покажем на външния свят, но също така и на гражданите, че ние вярваме и сме готови да използваме и да укрепим нашия потенциал. Неща като тероризма, миграциите, замразените конфликти не могат да бъдат не може да се справим с тях без да се справим с първопричините. Това ни кара да укрепим структурите на управление на кризи. Трябва да планираме стратегически, трябва да заложим на външната политика и политиката за сигурност. Но нека сме реалистични, защото много от проблемите имат европейски корени. Е, изключването, маркинализацията, лошото образование. Този микс, микс състава възможности за възбояване на радикализацията. Тероризмът започва там, където няма образование. Many... Много от терористите и от чуждестранните бойци са всъщност европейци. Не бива да забравяме моралното си задължение да защитим потиснатите и застрашените, но също така ние представляваме правила и ценности, които означават права, но и отговорности. Интеграцията и образованието е ангажимент и за нашите общества, и за мигрантите. Днес е ясно, повече от всяка, всякога, че без ясна политика и е, решения без диалог страховете на хората ще се експлуатират от популистите. Някой иска да съгради Европа зад гърба на европейците. Популистите и националистите ни карат да направим избор между ценностите, които сме наследили от, от, от създателите, основ, основателите на Европейския съюз и сигурността на нашите граждани. Ние избираме и двете. Ние избираме ценностите и сигурността. Ние не смятаме, че има противопоставяне на сигурни, между сигурните граници и нашите свобода, свободи и права. Ние виждаме е, разликата между националистите и патриотите. Голям, големият европейски президент Тегъл каза, че патриотите са онези, които обичат своята страна, своите страни, а националистите са онези, които мразят различните. Днес Днес повече от всякога. Повече от всякога днес ние имаме нужда от модерен патриотизъм а не от агресивен национализъм в Европа. Дами и господа, общи принципи и включване в процеса на интеграцията в Европейския съюз е много важен за бъдещето на европейския проект. И ясно е, че националните общества са различни и имат, исторически, имат различни исторически отговори и реакции на различните събития. Но точно в това разнообразие се състои богатството на Европа. Разнообразието не би трябвало да е причина за създаване на Европа на две или повече скорости. Равнопоставеността на европейски ангажимент е свързана с нашата идентичност, европейската идентичност. Даже и съмнението, че може да приемем Европа на няколко скорости, изпраща лошо послание, послание на съмнение в европейския, европейския проект. Това ще накара някои региони да се развиват по-малко, например Балканите. Това би било историческа грешка да не подкрепим тези региони и да ги оставим на влиянието на бивши империи. Европейските нации не биват да бъдат противопоставяни едни на други. Те трябва, тук може да има само един отговор. Солидарно с онези страни, които имат да вървят по-дълъг път, особено в период на предизвикателства. Тези, тази солидарност трябва да надмине инструментите на кохезионната политика. Независимо какъв ще е резултатът от референдума в Обединеното кралство, дискусията за Европа на няколко скорости ще продължи. Трябва да предотвратим деструктивната природа на дискусията за Европа ала карт. Не може да се избират някои неща от солидарността и Because... И да имаме сума от трансакции и отношения, защото всяка страна има различни проблеми и една нулева игра ще означава ужасяващи, повтарям, ужасяващи последствия. Трябва да слушаме нашите партньори. България е една средно голяма страна, която се превърна от периферна страна в страна в центъра. По отношение на Украина, Русия и миграцията, нашите граници са европейските граници, нашите съседи са европейските съседи. Трябва да вземаме трудни решения, но никога не, не сме мислили за жертване на европейската солидарност, защото ние, българите, научихме, че не може да се промени географията но чрез европейска, истинска европейска интеграция може географските рискове да станат възможности. Уважаеми дами и господа, европейските демокрации не са перфектни, често и не без основание те биват критикувани. Ние не сме перфектни, но сме по-добри от, многи, от много други. Ние не може да убедим евроскептиците, но би трябвало да мобилизираме проевропейците. Искам да кажа съвсем ясно. Всички всички идеи за това, че Европа може да се провали са грешни. Видели сме много кризи в нашата история, но лекарството е ясно. По повече солидарност, повече хуманност, повече емпатия, повече върховенство на закона, повече образование, повече интеграция. Пър първия демократично избран български президент Желю Желев каза, демокрацията може да се изликува само с повече демокрация. Надявам се, че ще може да защитим нашите основни ценности. Това сме го правили много пъти в миналото. Би било грешно, ако някой смята нашата толерантност за слабост. Напротив, ние сме решими, реш, решени да защитим нашия стил на живот, нашия начин на живот. Само интеграцията може да работи, това сме видели от минали, миналото интеграцията е единственото оръжие за мира. Нито една страна може да се пребори сама с предизвикателствата. Създаването на нови граници, териториални или економически, е нещо, което е много примамливо, но е само временно и неустойчиво решение. Предизвикателствата пред нас са много сериозни. Ние не може да чакаме, да отлагаме или да преместваме, да отлагаме проблемите на следващото правителство или поколение. Трябва да действаме сега, трябва да взимаме решение. Не е опция да чакаме. Трябва да се справим с, проблеми, трябва, с проблемите. Трябва да имаме план за тяхното решение. Има много кризи. Една от тях е фактът, че Русия не подкрепя принципите на международния ред, Кремъл е против нас и се опитва да стабилизира Европейския съюз, като подкопава доверието в нашите основни ценности. То се опитва да разруши основите на Европейския съюз, което, които основи са единство, солидарност и върховенство на закона. Москва започна широкомащабна пропаганда в Европа, която посява послание на недоверие. Целта е да се подкопае доверието на хората в Европейския съюз и това е най-голямата опасност да, ерозира, да се ерозира доверието в европейската интеграция, доверието в общата ни съдба, да се отворят вратата за призраците от миналото, национализма, популизма, великите сили и сфери на влияние, интереси, които се възцаряват и са против нашите принципи и ценности. Вероятно, тези сили успяват. Е, сякаш ние не отбелязваме напредък. Ние сме спрели, спрели сме е, машината на интеграцията, двигателят, който имаме. Е, на, спрели сме разширяването Шенген. Какво трябва да направим? Трябва да отворим вратата, да вдъхнем нов въздух, да видим нови хоризонти. Трябва да включим отново мотора на интеграцията, да започнем нов проект на интеграция. Какво трябва да направим? Трябва да потвърдим и да укрепим фундациите, основите на нашия ред, на нашите ценности, но също така да се приспособим към бързо променящия се свят. Трябва да се интегрираме, да не се изолираме, да гледаме напред, а не назад. Европа има да играе голяма глобална роля, трябва да се мобилизира за нови проекти на интеграция. Имаме, трябва да направим разликата между технически аспект и аспекта на съдържанието. Бъдещето не, зав... не зависи от техническия аспект. Еврофондове, директиви, управление на кризи. Не. Бъдещето на Европа зависи от съдържанието, от това, кои сме ние. Това е върховенството на закона. Бъдещето на Европа зависи да не забравяме големите идеи и просто да се закопаваме в техникалите. Не бива да загърбваме цялата картина, цялата визия за Европа. Как да надградим над работата на бившите поколения и над визиите на основателите на Европейския съюз. Чудил съм се какво са си мислили основателите на Европейския съюз. Преди 70 години точно след разрушителните сили на Втората световна война, когато всеки е мразил го в Европа. Какво са си мислили те тогава? Те са знаели, че мирът е единственото решение. Когато нациите достигнат такова ниво на сътрудничество, че бъдещи войни да са невъзможни. И те започнаха да интегрират пазарите, пазарите за стомана, за въглища и другите пазари. Идеята беше да не се отслабват националните държави, а да се направят по-силни в един общ съюз. България винаги е била слаба, когато е била сама. България е силна сега, като горд член на Европейския съюз и НАТО. Основният въпрос тук е къде искаме да бъдем до 2030 година или 2050 година. Естествено, ще решим въпросите с миграцията, с банките, с дълга, но това ли е всичко? Дали искаме просто да управляваме кризи и да скачаме от една криза на друга криза? Това, са, това е просто техника. Това са техническите аспекти. Това не е мечтата, не е визията. Аз искам да, подра... да продължим да поддържаме нашите визии. Искам да продължим с нашата интеграция, с процеса на разширяване. Трябва ни по-ефективна и координирана политика в областта на външната политика, на отбраната, на сигурността. Европейския енергиен съюз, е, енергийния, е, Европейския съюз на цифровите пазари, на капиталните пазари, това само ще укрепи европейския съюз и държавите членки. Нека не забравяме, ако ние загубим нашата кауза, някой ще ни избере като удобен враг. Ако престанем да правим историята, да създаваме исторически факти, друг ще го направи. Ако не искаме това да се случи, трябва да дадем допълнителна доза доверие на Европейския съюз. Нека я дадем сега и нека дадем заедно. Благодаря ви. Благодаря ви, господин президент, за смелите думи. Благодаря ви, колеги, за аплодисментите. Мисля, че е, президентът изнесе една много смела реч, което личеше по вашата реакция. Господин президент, със сигурност много колеги споделят вашето мнение, но имаме и колеги, които са на друго мнение. Аз съм от първите и ви благодаря за смелата реч.